ще даде зелена светлина за въвеждане на ДФС от първоначално 11 държави членки. Председателят, благодаря. С това разискванията по тази точка в дневния ред приключват. Гласуването ще бъде утре в 12.30. Сега преминаваме към следващата точка в дневния ред доклад на господин Вайчаховски защита на животните по време на транспортиране. Започваме с докладчика господин Войчаховски. Dziękuję panie przewodniczący. Żyjemy w Europie XXI wieku, nie jesteśmy... Благодаря ви, господин председател. В Европа на 21 век ние не сме варвари, ние сме разумни хора, и именно за това трябва да мислим за благото на животните. Знаем, че животните също изпитват и болка, и страх. На тях трябва да им се осигурят достойни условия. Именно затова разглеждаме въпроса за транспорта на животните – Имаме доклада на комисията по транспортирането на животните 4 милиона крави, 4 милиона овце, повече от 50 хиляди коне, които се транспортират в рамките на Европейския съюз. Същевременно имаме голям брой от тях, които са все повече, с изключение на конете. Все повече животни подлежат на превоз. Същевременно е трудно да се осигури ефикасен контрол върху начина по който се извършва транспортирането. Затова мисля, че трябва много сериозно да анализираме информациите, които постъпват от различни неправителствени организации. Те призовават е, да ограничим до 8 часа максималното време за транспортиране. защото знаем, че когато животното е стресирано, когато се превозва твърде дълго, то ще отдели токсини, така или иначе от тук и вкуса на месото не е много добър и, цената се плаща от стопанина на фермата, защото той ще получи по-малко. От друга страна, потребителят ще трябва да плати повече, за да се платят разходите за транспортирането, когато то е по-кратко. Трябва да се мисли всъщност за транспортиране на маки разстояния до места, които са близки до мястото на отглеждане на животните, което означава децентрализация на системата. 8 часа е максималният срок, който ние предлагаме. Възможни са и изключения обаче е, по отношение на най-отдалечените райони и островите. Би трябвало да не си затваряме очите и да водим дебат в името на гражданите. Около 1 милион граждани са поставили подписите си под искането да се ограничи времето за транспортиране. И ние трябва да покажем, че сме чувствителни към проблемите на обществото, а не само да се отправят искания без съответните мотиви. Затова аз ви призовавам да подкрепим доклада без изменения. Като се надявам, че комисията наистина комисията по селско стопанство си е свърши работата много добре, за което аз им благодаря. Величието на една нация и моралния напредък могат да бъдат съдени по начина, по който тя се отнася към животните. Ние ги използваме за храна, използваме ги в економиката и това няма да се промени скоро. Но сега би трябвало да предприемем всичко възможно, за да ограничим страданията на животните. Към този момент ние трябва да направим всичко възможно да им спестим страданията в онези области, в които ги ползваме. И последно изречение. Ограничаването на време за транспорт е ключов въпрос. И председателя прекъсва оратора. Комисарят Борг има думата. Господин председателю, почитаеми депутати, за мен е удоволствие да мога да се обърна към парламента по един деликатен и много емоционално натоварен въпрос, който предизвиква толкова много депутати и граждани да заемат позиция. Има различни мнения по отношение транспортирането на животните и максималните срокове за транспортиране. Всички сме съгласни, че когато се превозват животните, трябва да бъдат спазвани изискванията за хуманно отношение. Доклада на Комисията за транспортиране пред през 2011 година показва подобряване на състоянието на хуманното отношение към животните спрямо 2005 година, но положението би могло и трябва да се подобри. И що се отнася до лошото прилагане, можем да кажем, че има възможности за подобряване на правната рамка и основното ударение трябва да е върху прилагането. Сега минавам на обстойната работа, извършена от господин Войчаковски, докладчика. Благодаря му за проекто доклада по тази тъй сложна тема. Най-спорният въпрос обаче е максималното време за превоз на животните. Един от изводите, който можем да си извлечем от доклада на Организацията за безопасност на храните е липсата на доказателства за единни изисквания за превоз на животните. Ние трябва да вземем предвид всички аспекти на това транспортиране Радвам се, че доклада а, възприема идеята на комисията за подобряване на положението. Хармонизирането на държавите членки при докладване на проверките. И трябва да ви кажа, че ще бъде обсъдено предложението с държавите членки в началото на следващата година. Искам да спомена две от дейностите на комисията службата за прехраната и ветеринарната дейност. Предвижда се възможност държавите членки да обменят водещи практики по регламент 1 от 2005 година. 2013 година ще има нова поредица от посещения за преглед на състоянието по тези въпроси. Ще бъде осъществен контрол, ще бъдат давани насоки и ще се очаква държавите членки да споделят своя опит. Тези проверки имат двояка цел. От една страна, представителите на съответните органи от държавите членки с определени проблеми да търсят решение чрез водещите практики в други държави. И на второ място, властите ще могат да обсъждат мерките за контрол. Например, от Нидерландия, Австрия и Германия въпросните компетентни органи могат да контролират превоза на прасета през тези страни. Предлагат се и други инициативи, които са вече готови или ще бъдат готови скоро, са свързани с подобряване на мерките за контрол при превоза на животните, разпространение на различни насоки за тълкуване на регламента, международно сътрудничество за подобряване на хуманното отношение в трети страни и съобщения до гражданите. Ще работим с НПО-тата, с отрасъла за внедряване на различни инициативи за транспортиране на животните. Има неща в доклада, с които комисията не е съгласна, а именно големия брой сложни проучвания, които е възложила комисията. Комисията може да подготвя доклади само когато те са необходими по конкретни теми. И аз не съм съгласен с това, че действащото законодателство в областта на хигиената може да бъде обвинявано за увеличаването продължителността на превоза на животни. В, регламента се, в регламентите се изисква а, да има гъвкавост, мобилност, економическа обоснованост, както а, за хуманното отношение към животните и за хигиенните изисквания. В заключение искам да кажа, че комисията високо цени проявения интерес от страна на парламента по това досие. Въпреки, че понякога се разминаваме в мненията си, мога да кажа, че целта ни е единна – а именно животните да бъдат привозвани по начин, който гарантира, че отношението към тях е хуманно. Благодаря, господин комисар. Сега ще дадем възможност на комисиите да изразят своето становище. Започваме с комисията по околна среда, госпожа Андерсън. От 2005 година има регламент на съвета. Остават обаче много проблеми и те са свързани с липсата на правоприлагане. Ние би трябвало е, да сме против ненужно дълъг период на транспортиране на животните до кланницата, не защото това вреди на техните на хуманното отношение към тях, а, защо, и по хигиенно-здравни причини. Освен това, когато животните изпитват стрес, се отделят токсини, които влияят върху качеството на месото. До 6 милиона всяка година се транспортират годишно всяка година в Европейския съюз ние трябва да се отнасяме с пълно уважение към тези животни. Благодаря. Господин Деграндес от Комисията по транспорт. Благодаря ви, господин председател, господин комисар. Добре дошли в парламента. Всъщност времето на превозване на животните е само един от параметрите защото това не е единственото условие, което не е изпълнено. Няма добра вентилация, шофьорите често не получават дори минималното обучение за превозването на животни, а директивата за хуманото отношение на животните е една от най-амбициозните в света. Нека ви напомня, че учените, както и органите по безопасност, обясняват, че хуманото отношение на животните зависи по-скоро от условията на превоз, а не от дължината на превоза. Уважаеми Дами и господа, нека ви запозная с позицията и в Транспортната комисия. Понякога се казват неща, които са за сметка на превозващите живи животни – но нека да погледнем какви са интересите в сектора първо, а след това да говорим за чувствителността на животните. Благодаря ви. Eh, e- Госпожа Естер Делан. Господин председател, вече беше казано, че в един идеален свят би трябвало да се грижи много за животните и това би било прекрасно. Продължителността на транспортирането е нещо важно, но има и други условия, които съвсем не са идеални. Същевременно, нека ви напомня, че е необходимо да се помисли за санкционирането, защото не бива да се наказват тези, които са инвестирали, които са закупили скъпи камиони за превоз. Нека си напомним предисторията на това предложение. Комисията като чили тук се измива ръцете и не иска да поеме отговорност. Обръщам се към комисията и ги питам. Защо вие казвате, че инспекциите в държавите членки са много различни в зависимост от това, коя е държавата и собственика, който бива инспектиран? Виждаме, че има несъответствие в санкциите. Нещо, което не е същото при товарните превози, ако направим сравнението с превоза на товари и превоза на животни. Утре ние ще разгледаме предложението, бихме подкрепили идеята за 8 часа за превоз. Всъщност, трябва да имаме предвид, че ние сме с законодатели. При миналото разглеждане на предложението комисията не можа да поеме законодателна инициатива. Това всъщност е предисторията. Самата аз още тогава се застъпих за 8-те часа. Отново искам да благодаря на докладчика. Благодаря, госпожа Каденбах. Господин комисар, господин председател, от 1997 година насам ние в Европа работим по предложение за транспортиране на животни. През 1995 година, през 2005 година бяха направени някои реформи. нещата се подобриха, но не е достатъчно. Нека да продължа казаното от предишния оратор. Господин комисар, искаме да ви дадем възможност да отправите предложения възоснова на фактите, с които разполагате. Искаме да се запази нивото на хуманно отношение към животните. За тази цел трябва да се спази изискването за 8 часа въз основа на научни данни. Ние в групата на социалистите се притесняваме не толкова от броя на европейците, които се подписват за изискването за 8 часа, не толкова за писмената декларация, подписана от большинството шановете на групата на социалистите, а изпритесняваме се от изпълнението на регламента. Имаме нужда от решение, което запазва нивото на защита, но в области, в които изискването за 8 часа не може да се спази, трябва да се осигурят условия бизнеса да бъде конкурентно способен. Не бива да се допуска и разводняване на нормите. Искаме времето за превозване да бъде по-късно. Това може да се постигне, ако имаме проверки, ако разполагаме с надежни сравними данни от държавите членки. Възоснова на сегашните данни това не може да бъде гарантирано. Така че, господин председател, работете с държавите членки, но работете и на ниво комисия, така че предложенията в доклада да се приложат на практика. Само така можем да осигурим защита на животните. Госпожа Полсън. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря на докладчика господин Войчаковски. Изключително търпеливо работил докладчика. Зная, че защитата на животните, особено при превоза, разстройва доста хора. Има много хора, които искат да постигнат много, но в нашата градска среда, в която живеем, има толкова много повече хора, които не са компетентни по отношение на природата, растителния и животинския свят. Истината е, че трябва да търсим компромиси, когато вземаме подобни решения, които да стъпат върху най-добрата надежна научна информация и доказателства. Имаме много практически опит и е много важно фактите, които използваме за вземане на решение, да бъдат преценявани демократично, да се отчитат е, социалните, економическите, етичните норми, и те да допълват е, научните изводи. Групата Алди ще подкрепи изцяло докладчика. Имаме един минус и това е алинея 14, пета подточка. Това е единственото място, където искаме минус, ще да бъде вписано, иначе сме за доклада. Благодаря, господин Айкхарт. Благодаря ви, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчика за положените усилия. Необходимо е да се работи наистина за безопасни условия на транспортиране на животните и съм напълно съгласен с предлаганата резолюция. Същевременно ще отбележа, че резолюцията съвсем ясно заявява необходимия максимум от 8 часа на превоз. Това е нещо, което подкрепям, но ми се струва, че аз чета някакъв различен текст, защото също така там се казва, че няма научна обосновка, че комисията трябва да помисли за това ограничение, което ми се струва доста неубедително. Бих искал е да приемем всички текстове от страна на докладчика, освен тези два абзаца, които цитирах, а именно този пожелателен стил, вместо да искаме нещо по-категорично. Нека комисията направи своето предложение за часовото ограничение – нека текстът стане по-категоричен. Тогава ще го подкрепя, защото ми се струва, че трябва да бъдем по-решителни. Благодаря ви, господин Никълсън. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя докладчика за чудесно свършната работа трудна задача. Знаем, че тук има много силен емоционален аспект. Много хора се вълнуват от този въпрос. Докладът повдига редица важни въпроси. Мисля, че някой би подкрепил ненужно дългия, дългата продължителност на превозването. Е, трябва да има разпоредби, които да осигуряват максимално хуманно отношение. Аз мисля, че ние и, и, нас не можем да не изнасяме своите местни продукти. В Европа има множество малки кланници. Те обаче се закриват, в резултат на което все повече животни се транспортират на дълги разстояния. Трябва да постигнем баланс между хуманно отношение към животните и правила, които да дават резултат и се подават на изпълнение. Всяко законодателство трябва да отчита географските особености така че да няма дискриминация срещу държава членка заради географското и то пък да изкривява а, конкуренцията. Господин Рубикс има думата. По мое мнение, докладът трябва да бъде оценен по достоинство. Първото нещо, което желаем, е малките кланници да получат подкрепа. Това би било добре за заетостта. На второ място трябва да бъде приканена комисията да въведе стандартни договори, типови договори за превоз на животни, в които да се окаже температурата, при която трябва да се превозват животните, това да имат питна вода. Всички тези условия трябва да бъдат задължителни целогодишно. Госпожа Доц. Не, господин Найгню поправя се председателя. Господин председател, ние разполагаме с достатъчно законодателни рамки за хуманното отношение. По-скоро, нека ви обясня, в Обединеното кралство имаме два инспектиращи органа, които често присъстват по пазарите, по кланниците при разтоварването на камионите. Те правят проверка на камионите, проверяват какви са вътрешните камери, дали има вентилация. След това оглеждат животните, за да видят техните размери, дали са разделени подходящо, дали има такива в напреднала бременност, дали има слаби, дали има болни. И когато резултатите са незадоволителни, се преминава към действия. Аз бих предложил да се направи същото и в други държави, не да ми се изнасят лекции как да транспортираме животните си. Тези 8 часа не са научно обосновани, а са напълно имагинерна цифра и това е само политика. Благодаря ви. А сега отново госпожа Доц. Господин председател, най-напред искам да благодаря на докладчика за работата му. Темата е емоционална и тя не бива да се използва за увреждане на хубава, на добрата дейност, която вече е извършена. Необходимо е да се използват модерни камиони, да са предвидени възможности за почивка на животните. Нито в интерес на превозвача, нито на фермера животните да страдат. Трябва да насърчим самия сектор да приема най-добрата практика и да спазва закона. Както много европейски закони е необходима яснота, за да няма двусмислие. По-голямата яснота ще доведе до до намаляване на възможностите за тълкуване. В момента има регламент, който според мен не се прилага добре в Европейския съюз и преди да въведем нови закони, нека да се занимаем с не спазването на съществуващите закони. Възможността за износ на живи животни е много важно на отдалечените региони Северна Ирландия. Ограничаването на възможността за живи животни излага фермерите на колебанията на местния пазар. Господин председател, имаме нужда от стандарти за хуманно отношение към животните, но трябва да има и баланс между това, което е осъществимо и възможно. Госпожа Ягле има думата. Herr Herr Kommissar. Благодаря, господин председателю, господин комисар. Искам най-топло да благодаря на докладчика. Той работи по един много емоционален доклад и се справи добре. Резултатът е добър, ако утре го гласуваме в този му вид. Говорим за животни, които биват превозвани в кланница. Не говорим за животни, които превозваме, за да станат домашни любимци. Най-важното условие е правилното прилагане и мерки за контрол във всички държави членки. Комисията и държавите членки носят отговорност за това. Става дума и за хуманно отношение към животните – а нашата цел е да имаме конкурентно способност и лоялна конкуренция. На второ място стои въпроса за 8-часовия превис. Превоз, това е малко спорно. Това са насоки всъщност. Имаме време за товарване, географски и климатични условия също трябва да бъдат взети предвид – Важно е това, че трябва да имаме предвид и рамката, в която се осъществява превоза, правната рамка, която урежда този превоз. На трето място броя на превозваните животни пада и за това във втория стълб на ОСП парламента трябва да призове за по кратко време за превоз на животните. Важно е месото, то всъщност месото се превозва, а не животните. Европейската уредба всъщност изкривява положението, в което се намират кланниците. И месото в малките кланници се замразява дълбоко. Господин Андрио, благодаря ви, господин председател, господин комисар. Аз подкрепям предложението на комисията. Това е балансирано предложение, подкрепено и от нашия докладчик. Трябва да им благодарим. Една такава стъпка би подобрила наистина транспортирането на животните до кланицата но ние трябва да работим по единното прилагане, така че нормите да се изпълняват еднакво във всички държави членки, да се правят проверките, да се следват най-добрите практики, като полза от сътрудничеството между държавите членки. Тези спорни 8 часа би трябвало да се прилагат като ограничения с някои е, дерогации по отношение на непредвидените закъснения, най-отдалечените райони. Както казва и комисията, е необходимо да се помисли. Благодаря, господин Лайн Джордж. Благодаря, господин председател. Господин комисар, твърде често въпроса за транспортирането на животните се представя по елементарен начин и се казва, че превозването по, в продължение на по-малко от 8 часа е добро, над 8 часа е лошо. Аз съм превозвал животни много дълго време и тази елементарна, това елементарно твърдение ням, не почива на научни основи. В науката се казва, че е, транспортирането на животни трябва да е под 8 часа. За овце и а, крави стресът идва не от повече от 8 часа, а от отоварянето и разтоварването и състоянието на превозното средство. Така че 8-те часа не е това, което ще подобри хуманното отношение на животните. Основният проблем е спазването на съществуващото законодателство. Ето там е истинския скандал. Независимо от това дали е транспортирането на животни, отглеждането на кокошките в клетки и други подобни. Много държави членки не се съобразяват с тези закони. Отговорът не е в нови закони, а в мерки за спазване на съществуващото следващите закони. Мисля, че си заслужава да обсъдим този въпрос. За малките кланици, съгласна съм с колегата Егле, всички ние искаме да има повече малки кланници. Реалността обаче, ако не премахнем драконовските правила за лудата крава, това никога няма да стане реалност. Благодаря, председателят, благодаря ви и аз. Господин Карл Шлютер има думата. Благодаря, господин председател. 95-та година се присъединихме и очакваме да бъдат въведени по-кратки часове за превоз. Но трябва да бъдат предвидени и изисквания за по-добри условия за тези 8 часа и прилагане на директивата. Това 8-часово ограничение би подобрило прилагането на директивата. Не става дума само за научна обосновка. Много животни просто не се чувстват добре, те са нещастни. И часовника, щом започне да отброява минутите по време на превоза, възниква този политически въпрос, т.е. доколко сме склонни да приемем, че животните могат да понесат страдания, да оставим на страна научната обосновка. Освен това, доста дълго чакахме и важно комисията да приключи с предложението преди края на този мандат на парламента, вместо да се съсредоточаваме само върху транспорта колко от вас тук биха легнали с четири крави? Благодаря. Госпожа Гърлинг, благодаря ви, господин председател. Аз искам да благодаря на колегата докладчик за неуморните му усилия. Ще се спра само на един въпрос. През 2010 година Първата декларация, писмена декларация, която призоваваше комисията да разгледа условията, при които се транспортират коне до кланиците, беше приета в парламента. Всъщност аз обсъждах темата за отвратителните условия на този превоз с предишния комисар. Това е ненужно страдание. Понякога Конете се транспортират на хиляди километри, за да се превърнат на салам в Южна Италия. Това е абсолютно неприемливо. Комисията подкрепя идеята за намалени транзитни престои. Аз се обръщам обаче към господин комисаря със следния въпрос. Запозната съм с предисторията, но не смятате ли, че това, което вие предлагате, е именно да се проучи научно дали има основание за тези 8 часа, вече е направено. Направено е за конете. Вие трябва да имате предвид тези научни данни, както и позицията на парламента, когато работите върху режима за транспортиране. Благодаря, господин Густавсън. Господин председател, господин комисар, господин докладчик, удивително е, че хората са толкова неспособни да изпитват съчувствие към други същества. Изумително е как просто извръщаме поглед от страданията на други същества. Дългото превозване на животните не бива да се допуска. Онези, които не искат да въведат 8 а, 8 часа да направят това, което е, казва Карл Шлютер, да си легнат в едно легло с 4 крави, защото така се чувстват и кравите. Може и да не можем да направим всичко, но една малка стъпка да предприемем. Нека да приемем тези 8 часа нека поне да се договорим да не е повече от 8 часа, да не допускаме парите да станат по-важни от хуманното отношение. Благодаря. Господин председател, господин комисар, госпожи и господа, аз съм против въвеждането на нови правила за хуманно отношение към животните. Имаме такива регламенти, които съдържат уредба за часовия превоз на животните и различните видове животни на базата на научни доказателства. Европейската агенция за безопасност на храните казва, че няма никакво правно основание, никакво научно основание да променяме правилата, които сега действат. И хуманното отношение зависи от качеството на превоза и отношението към животните и от превозните средства с които те биват превозвани. Има определени параметри за температура, влажност на въздуха, броя хранения. Така че адекватни са тези правила, които уреждат превоза на животните и хуманното отношение към тях. Проблемът е в това доколко се спазват тези правила. Трябва да се съсредоточим върху мерките за контрол, за да бъдат спазвани правилата, вместо да се впускаме в тези разисквания като претекст да ограничаваме движението на стоки, което ще засегне някои страни, а ще обслужва нечи търговски интереси. Да, животните страдат при дълго пътуване, но нека да не ограничим това само за животни, които биват откарване в кланницата, да прилагаме това и по отношение на животните за обояване, например. Имаме економическа криза на... и сега не му е времето да внасяме предложения, които не са научно обосновани. Европейският съюз не може да си позволи този вид грешки. Благодаря, господин Оленичак. Благодаря ви, господин председател, уважаеми дами и господа. Искам да подкрепя инициативата и доклада. Искам да благодаря на господин Войчеховски за търсенето на компромис. Освен това, благодаря, че той се води винаги от добруването на животните в своите усилия. През 2005 година имахме първото предложение, още тогава се проведе ожесточен дебат, но днес всички научни данни показват, че е била направена стъпка в правилната посока и вече се радваме на плодовете й. Необходимо е да се мисли за хуманното отношение към животните и за економическите условия за стопаните и дружествата, които се подобряват аз бих предложил да се отиде още по-далеч. Ограничаването на продължителността на превоза на животните е напълно разумна мярка, но трябва да се мисли и за местните кланици и създаването на работни места. Така работата ще отиде там, където има нужда от заетост. Така се намаляват и разходите, защото наистина превозът на дълги разстояния оскъпява месото за крайния потребител. Има и още един важен фактор. Въпреки съществуващите вече законодателни норми и въпреки многобройните режими виждаме, че не всичко се изпълнява. Необходимо е да се мисли не само за продължителността на транспортирането, но и за условията, при които то се извършва. Благодаря, госпожа Раймерс. Господин председател, господин комисар, дами и господа когато говорим за превозване на животните, не можем да не се вълнуваме, защото всички сме виждали снимки на страдащи животни. Проблемът е, че имаме директиви, които не се прилагат както трябва. Ето защо и виждаме снимките, за които споменах. Ако погледнете научните данни, а директивата трябва да се основава на тях, ще видим, че има причини, които водят до продължително, до дълъг период на превозване, тъй като имаме все по-сериозни хигиенни изисквания, здравни изисквания. В резултат на това много кланници трябва да бъдат закрити, защото не могат да отговорят на изискванията. Нека да видим какви са корените на дългото превозване на животните. Допълнителен проблем е, че намаляването на броя на кланниците води до това, че всички се насочват към най-близката кланица, което води до липса на конкуренция. Това е и една от основните идеи в доклада на господин Войчаковски. Благодаря. Господин Смит има думата. Благодаря, председателю. Аз също ще се присъединя към благодарности за докладчика, който се е справил отлично постигнал е добър резултат по това емоционално досие. Тук чухме доста емоционални, а не фактологически изказвания. Радваме се, господин комисар, че сте тук. Ще продължим да работим по това досие. Като заместник-председател на Шотландското общество за предотвратяване на жестокостта към животните, трябва да кажа, че този доклад отчита актуалното състояние и проблема е, че не ни трябват повече правила, трябва да прилагаме съществуващите правила в държавите членки и що се отнася до новото законодателство, както казваме ние в Шотландия, не можем да се аргументираме в полза на това твърдение. Господин комисар, искам да взема повод от това, което вие споменахте за малките кланници. Да, въпросът е много сложен но бих искал да ви предоставя малко информация от Шотландия за държавните помощи, за регламентите, които се прилагат. Имаме доста надежна информация за това, че има все по-малко такива малки кланници. Бихме искали да вървим към по-положително развитие в тази област. Благодаря. Господин Ван Дален има думата. Благодаря ви, господин председател. Нека благодарим на докладчика Войчеховски за извършената работа. Благодарим и на комисията. Трябва да кажа, че подкрепям идеята за 8-часовия лимит. Струва ми се, че така животните ще се превозват по-хуманно. А що се отнася до превоза на трупно месо вместо живи животни, то аз бих бил готов да заплатя повече за месото като потребител, вместо да купувам ефтино месо за сметка на страданията на животните. Всичко зависи от качеството на проверките. Някои държави и членки наистина следят за качеството на изпълнение на нормите и съответно на говеждото месо. Ние не бива да допускаме да се налагат безкруполни бизнесмени и да страдат животните, за да има по-низки цени. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че новите правила вредят на конкурентоспособността на производителите. Други участници на пазара не се налага да спазват подобни правила, да не говорим за разходите, свързани с транспорта и емисиите на въглероден двуокис. Потребителите би трябвало да могат да да участват в взимането на решения за правилата. Също въжи и за производителите. Мисля, че що се отнася до емисиите на въглероден двуокис, мисля, че то е достатъчно основание да подкрепим предложението. Що се отнася до вноса на живи животни от извън Европейския съюз, трябва да следим този, това явление, тъй като условията в кланиците извън Европа са ужасни. Условията в европейските кланници са много по-добри. Да не допускаме да се пренебрегва 8-часовото изискване. Ако намалим е, времето за превозване, ще трябва да може, ще трябва да насърчим и създаването на малки кланници, особено в селските райони. По тази причини ще подкрепя идеята за 8-часово ограничение. Благодаря. Следващия е господин Декастро. Господин председателю, господин комисарио, Докладът на комисията за прилагането на регламента от 2005 за хуманното отношение към животните показва, че в държавите членки продължава да има проблеми с прилагането на правилата въведени от Европейския съюз. Това трябва да ви кажа, все пак е, са най-амбициозните правила в света. Комисията, която а, председателствам, има а, честа да разглежда един документ. Отчертават се много несъответствия по прилагането в държавите членки и животните трябва да бъдат привозвани при определени условия към кланниците. Трябва да се спазват изискванията за хигиенни стандарти. Не можем обаче да ограничаваме разискванията само до броя на часовете за превоз, защото има и други аспекти, като например структурирането на самите превозни средства. Всичко това е изложено в мнението на Европейската агенция за безопасност на храните. Искам да благодаря на господин Вайчаковски за добре свършената работа и в Сълскостопанската комисия доклада мина с мнозинство. Господин Занони има думата. Благодаря ви, господин председател. Един милион и сто хиляди европейски граждани сложиха подписите си под петицията в името на животните. Ние не можем да ги пренебрегнем. Струва ми се, че е крайно време да се сложи край на превоза на животни водещ до неописуеми страдания и стрес. Всъщност, често се случва тези животни да бъдат превозвани при отвратителна вентилация, да няма вода, храна. Именно за това и толкова много от нас подкрепиха 8-часовата граница за продължителността на превоза. Нека това бъде политическата основа като решение, така че да намалят страданията на животните. Господин Сикерски. Благодаря. Европейс в... Никой не, не възразява срещу 8-те часа. Аз бих предпочел ограничението да бъде 6 часа, което е 500 км. Мисля, че би било, това обаче би било трудно, защото кланниците разширяват своята дейност, за да финансират по-ефективна работа и за да осигурят повече хигиена. И това очевидно води до а, по-дълъг, до транспорт на по-дълги разстояния. Мисля, че трябва да се осигури достъп до вода, проветрение и достатъчно пространство. Транспортните, транспорта се осигурява от външните купувачи и се диктува от изискванията на пазара в, на страната, в която се изнасят животните. Ако не спазим техните изисквания, производителят няма да може да прилага. Ограничението в времето за превозване ще предотврати стреса сред животните, ще предотврати и нараняванията сред тях. Съществуващите правила са компромис между от една страна необходимост от хуманно отношение към животните и економическа потребност. Това не означава, че няма какво да се прави повече, за да се подобрят условията, при които се превозват животните. И накрая имам въпрос. Е, би ли било по-хуманитарно тези животни да се превозват. Господин комисар, аз обикновено съм изключително любезна, но това, което бе казано е нагло, то е недемократично. Има хора, стотици хора, които са се подписали против транспортирането. Това било емоционално, било ненаучно обосновано, но а, такива твърдения са нагли. Подписана е петиция за промяна на времето за транспортиране и аз това го наричам наглост. Още по-нагло е да бъде наричано ненаучно. Сегашните правила научно обосновани ли са? Разбира се, че не са. 8 часа. Това не е правилното ограничение, за който и да било вид. Всеки вижда, че съществуващите правила не са основани на научни доказателства. Сдружението на ветеринарните лекари казват същото. Ветеринарите емоционално ли реагират? Не. Правилата трябва да бъдат променени. Госпожа Кьостингер има думата. Благодаря ви, господин председател. Докладът показва, че Европейският парламент се грижи за подобряване на условията за животните, които зависят от националните правомощия и тук наблюдението и контрола са много различни в различните държави членки. Подкрепям докладчика превоза до кланиците да бъде по-кратък. В моята държава има такива наложени ограничения. Но е, ограничението е до 29 часа, което е доста дълъг превоз. На нас са ни необходими всъщност по-малки кланници, но те имат нужда от подкрепа, защото тези, които имахме при нас, просто изчезнаха. времено да отчетем и нуждите на най-отдалечените райони, до които се стига трудно и за тях да направим изключение. Иначе животните трябва да бъдат натоварени съобразно установените условия, да им се осигури храна, да им се осигури пространство и комисията да наложи едина система за контрол. Накрая ще кажа, че тук опираме и до конкурентоспособността на производителите и потребителите. Благодаря. Господин председател, господин комисар, колеги, един милион европейци и аз се подписахме под тази петиция. Превозът на животните да, се, да не продължава повече от 8 часа. Това ограничение е необходимо с оглед на хуманното отношение към животните и качеството на месото. Не може да се обоснове превозването за повече от 8 часа. По късите разстояния са онова, което е необходимо. Защото по този начин, но освен това ми се струва, че привеждането на доводи, свързани с условията по пътищата, са неприемливи. Тук беше казано, че много малки кланици са били закрити заради високите изисквания. Изискванията не могат да се занижат, но заедно с това кланиците трябва да могат да останат жизненоспособни. Ако има повече малки кланици, ще можем да предотвратим превозването на дълги разстояния и ще подкрепим местната економика. Госпожа Невеш, искам да благодаря на докладчиците в Сянка за приноса им към този доклад и търсенето на баланс между интересите на животните и на хората които трябва да осигурят добри условия за тези животни. Трябва да имаме предвид и производителите, и потребителите, които следва да осъществяват економическа дейност с печалба. Следва да се балансират разходите с 8-часовия превоз държави, които са в периферията на континента, като Португал. Това означава повече престой, по-високи разходи и производствената дейност там ще се окаже дискриминирана спрямо от други държави и членки. Има колеги, които искат да има дерогация от минималното време за превоз. Тогава би било напълно невъзможно да се превозват живи животни от отдалечените райони на континента. Не може да ги оставите в по средата на океана. Това би било твърде неприложимо. Та не бива да се взимат безсмислени решения, които загърват географията в Европа. Господин Алвеш е следващия. Благодаря ви, господин председател. Защитата на животните е въпрос на цивилизовано отношение в нашата държава. Имаме задължение като политическа класа да изпълним своите отговорности в този сектор да въведем необходимите условия, които гарантират хуманното отношение към животните по време на транспортирането, независимо дали става дума за оборудването на камионите или за различните участници в сектора и транспортиращи и контролиращи. Всички трябва да се изпълнят задълженията. Необходимо е да се обърне внимание на условията и да се опрем на научните данни. Също така трябва да имаме предвид и положението на най удалечените райони, които не могат да се съобразят с изискването за максималните 8 часа. В този случай трябва да сме разумни и да направим изключение за тях. Иначе е невъзможно да се справят с изискването. Благодаря ви. Така стигаме до спонтанните из... изказвания, госпожо Гинес. Благодаря. Благодаря на докладчика и на всички докладчици в Сянка, които работиха по този труден, но ваш доклад. Привличам вниманието ви върху параграф първи. Там се казва, че проблемът е лошото спазване на съществуващите закони. Лесно е да призоваваме за повече законодателство, но ми се струва, че ако не се спазват съществуващите правила, въпросът е защо са ни необходими нови правила. Също така, в периода на бюджетни ограничения искам да попитам дали държавите членки ще намалят средствата за проверка на превоза на животни комисията следва да се замисли по този въпрос. Вторият въпрос и много колеги повдигнаха въпроса е концентрацията на кланниците. Госпожа Егле и други при... повдигнаха въпроса. Нека комисията да ни каже каква е, какви са последиците от концентрацията на кланниците, не само за хуманто отношение към животните, но и за конкуренцията. Нека да видим как да решаваме този толкова важен въпрос. Благодаря, госпожо Магинес. Думата госпожа Сидония Янджеевска. Благодаря ви, господин председател бих искала да подкрепя доклада най-вече в частта му за ограничаването на превоза до време траяне от 8 часа. Има и три изменения, всъщност това са подобрения, свързани с условията на превоза и ролята на контрола – Същевременно господин Войчеховски прави наистина радикална промяна с това искане за 8 часа, но нека обясня защо го подкрепям. Мисля, че е много важно да се мисли за времетраенето на превоза. Не можем да си затваряме очите пред всички факти. Бих искала Европейският парламент да приеме това изискване за ограничено време за транспортиране, да се проведе истински дебат за превозването на дълги разстояния. Благодаря ви. Ричард Хауит. Благодаря, председателю. От името на Организацията за хуманното отношение към конете, тази година организирахме такава конференция и всъщност не е цитирано това, което беше казано. 65 000 коня се превозват всяка година през цяла Европа и 94% от тях имат тески увреждания, 90% някакво заболяване прилагането трябва да се подобри, но никога не можем да постигнем много, ако самите правила не са уместни. Имаме констатации на Европейската агенция за безопасност на храните, на службата по ветеринарно дело, които казват, че има несъответствие. Миналата година за получих над, изпратих над 4500 картички, които призовават е, господин Барозо да бъде предприето нещо. Гордея се, че Организацията за защита на е, клонете е, прави необходимото и би трябвало и ние да се гордеем, да постигнем нещо и да не трябва да спасяваме много коне. Благодаря. Господин Николеско има думата. Благодаря, господин председател. Много европейски граждани споделят притесненията за условията, при които се превозват животните. Темата е много емоционална и води до много спорове. Хуманни, хуманните условия за тези животни са грижа за всички нас. Дебатът обаче не трябва да бъде за въвеждането на времеви ограничения за подобряване на условията. Виждам, че се предлагат нови правила на европейско ниво. Въпросът е, че животните при всички случаи страдат – Говорим за създаване на местни кланици и по този начин ще се решат и част от проблемите с транспорта. Надявам се, че бъдещата обща селскостопанска политика ще може да обхване и този въпрос. Благодаря, казва председателят. Милан Свер има думата. Благодаря ви. Първо бих искал да поздравя докладчика. Аз разбирам много добре какъв е проблемът. Възоснова на собствения си опит виждал съм как се превозват животни и съм съгласен, че предлаганото изменение към регламента от 2005 година трябва да се, подоб... да се подкрепи. Необходимо е да има ограничение от 8 часа, необходимо е да стимулираме по-доброто отношение към животните, защото иначе те се подлагат на ненужни страдания. А страданията на животните означават по-лошо качество на месото. Повече от 1 милиарда животни пътуват по европейските пътища. Знам, че имаме единен пазар, знам, че искаме печалби, но би трябвало да мислим и за диверсифицирането на европейското селско стопанство и да работим за производство на място. Благодаря. Επόμενος ομιλητής си на κύριος Коферати. Grazie Presidente. Signor Commissario, come è stato detto, благодаря, господин председател, господин комисар. Както вече бе казано, докладът описва правилата, които са приложими. И когато говорим за отношението си към другите живи същества, не бива да забравяме, че се намесва и качеството на месото, но ние сме загрижени за тяхното благосъстояние. Смятам, че 8-те часа са добра ограничителна мярка. Тя трябва да бъде спазвана. Обаче е важно по какъв начин се осъществява и превоза. Това е нещо различно. Ние сме потребители и има изключително големи проблеми с мерките за контрол, надзора. Много често мерките се заобикалят. Те е хубаво да има правила, но те трябва да се спазват. Последна. Тук е госпожа Каленбах. Господин председател, господин комисар, благодаря за тази възможност да се изкаже още един път. Оставам с впечатлението, че когато започнах да говоря от името на моята група, забравих да благодаря на докладчика за чудесната работа, тъй като успя да представи много балансиран доклад. Според мен този доклад обслужва много добре каузата на защитата на, животни, на животните. Да не забравяме, че животните имат право на защита. Не бива да бъдат прехвърляни напред-назад като неодушевени предмети. Нека не забравяме този аспект. Председателят благодаря от името на Европейската комисия господин Борг. Благодаря, господин председател. В встъпителните си думи аз казах много ясно, че не съм доволен от начина по който се спазват а, а, съществуващите правила. Аз информирах парламента за мерките, които трябва да бъдат предприяти. Да, действително трябва да има процедури за нарушение. Изпратени са и 14 предупреждения към държавите членки. Съгласен съм с онези. Не съм сигурен обаче, че ако не прилагаме съществуващото законодателство, как ще спазваме новото законодателство? Аз казах много ясно, че комисията не, при, не предлага ново законодателство, а мерки за спазване на съществуващото. Обеден съм обаче, че ще изпълним това, което сме поели като ангажимент. Кои са областите? Първо, решения за хармонизиране на информацията, която да предоставят държавите членки. няма хармонизирана система за предоставяне на информация. Също така в Дъблин до година ще се проведе конференция за хуманто отношение към животните в, при транспортиране. През 2013 година ще има поредица от посещения в които ще има и представител на органът по ветеринарни въпроси. Освен това ще има и четирима представители на, държавите, на други държави членки. Също така ще подобрим контрола върху превоза на животни, като ще усъвършенстваме правоприлагането. Новите технологии ни дават възможност, възможности за ефтина, за ефтино за ефтина проверка на спазването на условията. Аз ще се допитам до правните служби дали има възможност някои от изискванията да бъдат направени задължителни. Подобряването на правоприлагането трябва да бъде не края, а началото на нещо, което да е разумно и амбициозно. Защото ако нещо в правоприлагането не върви, тогава трябва да се ориентираме към други мерки. Председателят, благодаря. Януш Войчеховски има думата. Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги, които взеха участие в дебата. Благодаря и за всички направени изказвания и тези, които ме подкрепиха и тези, които бяха по-критични. Нека на първо място благодаря изрично и на докладчика в Сянка. Работихме в много добро сътрудничество, въпреки трудността на доклада. Виждаме, че има доста спорни въпроси. Това, което аз предлагам в доклада си е компромис – защото от една страна се казва нека да отидем още по-далеч, нека ограничим още повече продължителността на превоза, а от друга страна се казва не изобщо да не се занимаваме с този въпрос. Необходимо е да бъдем благоразумни. Аз призовавам да приемем компромиса. Утре трябва да го гласуваме. Точно в 12 часа. Ето виждате 4 пъти 12, като се има предвид и датата и годината, което трябва да ни доведе до успех. В крайна сметка това ще помогне на транспортирането на животните в Европейския съюз. Благодаря на докладчика. Уважаеми дами и господа, с това закривам дебата. Утре в 12.30 ще се проведе гласуването. Преминаваме нататък. Остен въпрос към комисията по медиацията при гражданско-правните и търговско-правни въпроси. Това е устен въпрос на комисията по правни въпроси. Ще дам думата на автора на въпроса за 5 минути. Uh, Благодаря. Приветствам тази възможност да обсъдим медиацията.